So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, ако обичате заемете местата си, искаме да продължим с заседанието на нашата комисия. Искам сърдечно да поздравя сред нас изпълнителния директор на Европейската агенция по химикалите Гер Дансет. Първо искам още веднъж да ви кажа добре дошъл в Европейския парламент и е, сега ще имаме възможност да проведем дискусия, да обменим мнения във връзка с работната програма на Европейската агенция по химикалите, също така и във връзка с други теми, е, свързани, например, с конфликта на интереси, как ще продължи работата по-нататък във връзка с е, е, Европейската агенция на химикалите. Темата за таксите също ще бъде засегната. Искам сега просто да започнем нашата работа. Скоро ние посетихме ЕХА с една делегация. Имахме възможност да проведем дискусия там. Програмата беше много наситена, много информативна и е, ние получихме информация за актуалното състояние на дейността на Европейската агенция по химикалите. Сега започваме и ви давам думата. След това ще дам думата на госпожа Хаси. Тя е, е лицето за контакти с Европейската агенция по химикалите, поддържа тесни контакти с тази агенция и ни информира текущо за нейната дейност. След това ще дам думата на представителите на Европейския парламент, след това на останалите колеги. Благодаря, господин председател, господа заместник председатели, уважаеми членове комисията. За мен е голямо удоволствие отново да, да се видим, да ви донеса вести от Агенцията по химикалите в покрит от сняг Хелсинки днес. Е, накратко е, ще опиша постигнатото от нас. Е, до сега повече ще отделя на намеренията ни за следващата година, след което, разбира се, ще отговоря на вашите въпроси. Как лети времето? Кога беше? Онзи ден разговаряхме с вас за огромните постижения по РИЧ и първия крайен срок за регистрация. Сега очакваме май 2013 година, следващия краен срок за регистрация. Цялата подготвителна работа е свършена. От утре започва 6-месечния мораториум. И вече контактната група на е, директорите при комисията ще се занимае с всички закъснели документи. Що се отнася до оценката на резултатите, с гордост бих искал да ви информирам, че спазихме срока, е, края на ноември, за оценка на всички предложения за е, изпитвания, подадени е, преди първия срок за регистрация. Договорихме с държавите членки и вече осъществяваме нова целенасочена стратегия за по-висока степен на законосъобразност. Е, постигнахме напредък също така, е, напредък за регистрацията на веществата в наноформа много повече са сега е, веществата, които пораждат загриженост, е, но аз съм уверен, че ще постигнем амбициозната цел, е, поставена ни от заместник председателя на комисията Таяни и комисар Поточник още през март 2010 година. Списъкът на веществата до края на тази година да съдържа 136 Що се отнася до разпространяването на информацията, постигнахме сериозен напредък. Тази седмица ще публикуваме е, фирмите, които са регистрирали вещества е, при нас. Освен това, е, приключва оценката на всичко свързано с поверителността. По-нататък ще говоря за биоцидите. А сега, каква е нашата амбиция? Какви са намеренията ни за в бъдеще? Знаете, речниковото определение на амбиция е силно желание и решимост за успех. По-нататък речниковото определение е, гласи, е, че амбицията е свързана с високи и трудно постижими въжделения. В нашата агенция е, ние свидетелстваме своята вярност и към двата смисъла на това понятие. Е, нашето призвание е да се превърнем в водещия регулиращ орган по безопасността на химикалите в световен мащаб. Имайки предвид амбициозните цели, които са ни поставени от парламента и съвета, естествено не можем да не бъдем амбициозни. Но аз бих искал да спра вниманието ви най-вече на три наши амбиции. Е, да повишаваме репутацията си на независим орган, е, да популяризираме своята дейност сред по-широка аудитория и е, да сътрудничим още по-тясно с заинтересованите страни. И така, от самото начало нашата агенция превърна своята независимост в гален камък на дейността си. Всяко наше решение трябва да се основава единствено на научната, научните констатации, свързани с регулирането. Но не е достатъчно да бъдеш независим. Трябва да и обществото да смята, че си независим. Е, и през последната година ние обновихме своята политика в това отношение. Вероятно сте запознати с доклада на Сметната палата, е, която препоръчва редица е, подобрения за преодоляване на стълкновението на интереси и нещо повече. Мнението на Сметната палата до голяма степен съвпада с нашето. И тъй като е, Сметната палата позакъсня с публикуването на доклада си, ние междувременно изпълнихме повечето от съдържащите се в него препоръки. Е, даваме си сметка, че за европейските граждани е, няма кой знае каква разлика между европейските институции и е, неблаговидния облик на една хвърля сянка върху всички останали. Втората ни амбиция е да достигнем до по-широка аудитория. Порталът на агенцията в интернет вече съдържа повече информация за химикали, от който и да било друг портал в света. Стремим се тази информация да бъде по-достъпна и по-интересна. И разбира се, информацията винаги ще бъде експертна по своя характер, но ние усъвършенстваме потребителския интерфейс на портала, за да облегчим потребителите. И по-настоящем се допитваме до, до тези потребители, да, е, за да е, е, разберем какви са техните очаквания. И всичко това, популяризацията, опростяването става нещо все по-важно, имайки предвид, че по време на втория цикъл на регистрация към нас ще се обърнат сравнително малки предприятия, които не разполагат с чак такъв експертен опит. И разбира се, ние сътрудничим с Европейската мрежа на предприятията, с нашите акредитирани заинтересовани лица. А третата ни амбициозна цел е все по-тясно да сътрудничим именно с тях. От самото начало ние въвлякохме заинтересованите страни в нашата работа и според мен на нашата репутация за откритост може да се завижда. Е, е, те са представени, заинтересованите страни, е, със своите становища във всички наши решаващи органи, а и в работните групи. Още в самото начало нашата агенция работи в тясно сътрудничество с промишлените среди, за да разработим информационно-технологични средства и практика, която да е дружелюбна към потребителя. Това доведе до известни обвинения, че ние проявяваме пристрастност към химическия отрасъл. Това разбира се не е вярно, но дори субективната представа за такова пристрастие следва да бъде разсеяна. Миналата седмица ние проведохме ежегодното допитване с участието на акредитираните заинтересовани страни. Вероятно е, сте запознати е, и е, с доклада, който публикувахме съвместно с две екологични организации, които са сред акредитираните заинтересовани страни и въпреки известните недоразумения, които породи този доклад, ние ценим конструктивния подход на нашите партньори. Най-сетне, да си амбициозен, да, да постигаш успех, носи своите рискове. Колкото по-успешно работиш, колкото по-амбициозен си, толкова по-големи са обществените очаквания. Така и при нас. И какво да кажем за по-нататъчната ни работна програма? световното въздействие на РИЧ, целите 2020, четирите нови стратегически цели на агенцията, биоцидите и е, уравновесяването на държавното и частно финансиране. Първо, що се отнася до РИЧ. Европейския съюз е водеща сила в света. Е, и е, не на последно място, е, останалата част от света проявява интерес и към РИЧ. През септември в Найроби на една световна конференция това пролича и все повече от нашите световни партньори се съобразяват с принципите заложени в РИЧ което ще бъде от полза за световната околна среда, за нашата конкурентоспособност и за научно-техническия прогрес приносът на РИЧ и на агенцията за постигането на целите 2020 следва да е повод за гордост у всички ни. Ние сме особено удовлетворени от съвместната си работа с комисията и държавите членки по изработването на пътната карта 2020 във връзка с химическите вещества. За подобряване изпълнението на РИЧ ние с нетърпение очакваме прегледа, който скоро ще публикува комисията. Особено сме окоръжени от а, експертните доклади, които сочат, че РИЧ вече оказва сериозно въздействие за повишаване безопасността на употребата на химикалите. Бихме проявили загриженост обаче, ако всякакви допълнителни задачи, които ни се възлагат, не биха били съответно финансово обезпечени. На второ място, нашите нови стратегически цели. Е, ние имаме наскоро преработена работна програма за периода 2013 2015. Е, годишната ни програма за 2013 също е амбициозна. Следващата дългогодишна програма ще обхваща периода 2014-2018 и ще е, се изгради изцяло на основата на четирите ни стратегически цели. As you will have seen from our general evaluation reports last year, our primary и а, от доклада ни от миналата година, е, вероятно сте разбрали, че главната ни е, задача е, е качеството на информацията, която постъпва от а, фирмите. Това е основата на полезното въздействие, което може да окаже РИЧ. At the workplace. Ultimately, this will also provide the EU citizen with confidence that the products that they buy do not harm their health and environment. The four strategic objectives, therefore, are about to raise the compliance and Четирите стратегически цели всъщност се свежда до това. Повишаване на законосъобразността и качеството на данните, е, пълноценно ползотворяване е, на тези данни, преодоляване на научните предизвикателства, е, като, например, съчетанието на различни токсични въздействия и повишаване на ефективността и ефективността на нашата работа. Е, по-нататък, на трето място, както казах, е, ние се гордеем с това, е, че ни бяха поверени регламентите биоциди и пик, но трябва да, да предупредим няма да разполагаме с средства, за да попълним допълнителните щатни бройки, които е, са ни отпуснати. Е, и е, ако не се намерят тези средства, е, ние ще започнем изпълнението на законодателството е, през 2013 година с 50% по-малко хора от онези, които сме поискали, и 40% по-малко запълнени бройки от онези, които са ни отпуснати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 Разбира се, до 1 септември 2013 година основите ще бъдат положени, но ние не сме агенция, която се задоволява единствено с основите. А и вие, представители на държавите членки, сигурно ще имате по-високи очаквания. Така че ако комисията е, не се обърне с лице към този е, проблем, е, колко се може по-скоро, опасявам се, ще бъдете разочаровани от качеството на услугата, която ще предоставяме. Разбира се, всички в Европа настояват да се спазва принципа повече срещу по-малко. И ние не искаме да правим изключение но аз не бих изпълнил задълженията си, ако не бих отправил такова предупреждение. Е, накрая баланса между държавно и частно финансиране. Всъщност, е, повече държавни разходи е, не е единственият начин да се попълнят нашите финансови потребности. Има и по-творчески решения. Ще ви дам само един пример, свързан с прегледа на РИЧ. Нашите предложения е, се стремят към подходящ баланс между държавното финансиране и е, приходите от такси, е, популяризирането на лоялната конкуренция между фирмите и стимулиране на доброволното спазване на нормативната уредба. по настоящен, например, и нези, които спазват, и нези, които не спазват – плащат една и същ, един и същ размер на таксата. А разликата по натоварването на нашите ресурси на агенцията е огромна в един и в другия случай. Следователно, трябва да се диференцират таксите, диференцирането на, на разходите за малките и средните предприятия и съответно намаляването е, им за същите е, бил улеснило е, спазването на уредбата от тях, но пък от друга страна това ще ни лиши от ресурси. Ресурси отново предупреждавам, за това трябва да се помисли. И, прочим, същото въжи а, е, за биоцидите и пик. А, е, а, е, определеното за 2013-2014 година задължително а, трябва да се спази. А, необходимо е всичко, с което разполага а, агенцията, а, да, да, да, да и бъде на разположение. И а, подходът а, всичко да се сложи на, на едно място – и да се разпределя централно е примамлив, е, е, елегантен вероятно, но това е, ще ви лиши вас и нас от възможности за диференциация. И а, лично аз а, особено се притеснявам от а, следващите бюджетни а, разчети за 2014-2012 година. По предложението на комисията нашият персонал ще бъде съкратен с 5%, ако се приеме решението на съвета с 10%. Ние, разбира се, ще се постараем да работим, но ще разчитаме на вас, на парламента, многогодишната финансова рамка да бъде такава, че да обезпечава амбициите на европейската политика. Това бяха главните акценти е, от нашата е, работа до сега. Говорих и за бъдещето. А сега с какво може да ни бъдете в помощ? Първо, използвайте е, влиянието, което имате в държавите членки. Законодателството за химическите вещества разчита в значителна степен на партньорството между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 ние си даваме сметка за значителните трудности, с които се сблъскват редица държави членки. Отново, без достатъчно ресурсно обезпечаване на национално равнище, е, е, регламентацията няма да постигне очаквания успех. И аз отново апелирам към вас да е, упражните влияние в държавите членки. На второ място, е, популяризирайте е, сред е, своите избиратели, сред деловите среди, особено сред по-малките, законодателството и проистичащите от него задължения за самите тях. На нашата страница в интернет информационните материали са приведени на 23 езика, достъпни практически за всеки го. И най-сетне Европейският парламент последователно подкрепя агенцията по отношение на РИЧ. Вие е, до сега сте били и се надявам ще останете наш критичен, конструктивен е, приятел. Е, моля ви да се постараете, защото наред с взискателността си към нас, да ни помогнете с адекватно финансиране. Благодаря ви, господин председател, за тази възможност да споделя постигнатото от нашата агенция. До сега с нетърпение очаквам вашите въпроси и отзиви. Благодаря ви за тази картина, която очертахте пред нас вчера. Имахме дебат за това как се прилага законодателството. Агенцията по химикалите всъщност е така много важна в това отношение, защото в областта на химикалите има да се прилага най-много законодателство, прието през последните години. Вие току-що споменахте финансирането. Вашата агенция наистина се нуждае от инфраструктура, и от финанси, за да може да обработва огромната информация, с която говори. Вие споменахте бюджета и финансовата рамка, като се има предвид, че имате и нови задачи през следващата година тук в парламента вероятно ще отбележим петата годишнина от приемането на директивата РИЧ. Но има известни проблеми при приложението на това законодателство. Сега искам да дам думата на колегата Сатохаси, за да разкаже това. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Дансет за това, че отзова на нашата покана да ни посети, да, да разговаря с нас. Няма съмнение, че дейността на Агенцията по химикалите е, по-настоящем е, не се осъществява от никого, други го по света, от държави или региони. И това очевидно е дейност е, от значение не само за Европа, а и за света. Но, както вие сам казахте, има и сериозни поводи за безпокойство. Споменахте качеството на данните, е, които предоставят фирмите. И този въпрос сме обсъждали не веднъж, както тук, в комисията, така и при вас на място в агенцията. Въпросът се подчертава, впрочем, е, и е, в посланието, отправено по-рано тази година от нашия председател, господин Гроте. Както изглежда, този проблем за качеството на данните е многоаспектен. И дори както изглежда, е, тези данни не отговарят на нормативните изисквания е, за, за пълнота. Е, да не говорим за прецизност. Такова е положението по-настоящем, значи, що се отнася до данните от първата вълна или първия кръг на регистрации Знаете, сега тече следващия кръг до юни, до година. И какви са вашите намерения да подобрите това положение? Така че е, вносителите на, на, на данните да спазват е, изцяло законодателството. Е, втори аспект тук на този проблем е, че до сега всички фирми, чиято документация не е отговаряла на изискванията, и за пълнота, и за качество. Фирми, например, които оповестяват неадекватни мерки за управление на риска. До сега практиката е била агенцията да изпраща на тези е, фирми писма, е, поканващи ги е, да предприемат такива и такива мерки. Според мен това не е достатъчно ефикасен инструмент. А тук възниква въпроса и за е, лоялността към онези други фирми, чиято документация е изрядна. А, имам и друг въпрос, е, свързан с друг проблем. За ограниченията, свързани с проблемни химикали. По моя информация, за 6 години, през които действа РИЧ, са взети само 4 решения за въвеждане на ограничения. Явно процедурата е твърде бавна и аз бих искал да чуя от вас защо според вас е така. Дали защото наистина процедурата по регламента е твърде тромава, или пък защото съответните комитети е, е, настояват за твърде висока степен на доказване, или защото държавите членки не си вършат работата. Рихард Зебър, благодаря господин генерален директор, че дойдохте при нас да проведем дискусия. Мисля, че РИЧ беше един от най-големите законодателни инструменти, които сме приели през последните години. Мен, господин генерален директор, ме интересува как как вървят нещата с заместването. Бяхме решили най-опасните вещества да се заменят от други. Тук дълго обсъждахме какви рамкови условия да създадем за това но не чух нещо да казвате по, за това по какъв начин агенцията подкрепя фирмите при прехода към други вещества, защото това е всъщност голямата цел да престанем да използваме веществата и е, отровните вещества и да ги заменим с такива, които природата понася по-добре. Вторият въпрос, вие казахте за че получавате много данни, а как се осъществява управлението на риска във връзка с това как се и във връзка с това как се осигурява достъп и на трети страни, които се интересуват от тези данни. Третият въпрос вчера чухме, гласувахме един доклад за приоритетните вещества. Благодарение на добрата работа с докладчиците в Сянка получихме и голямо мнозинство. Сега, един от основните моменти е да се създадат така наречените кръстосани връзки. Например, когато дадено вещество в приоритетния списък надвишава определени стойности, но има авторизация, респективно регистрация информация, е разумно данните за това да влязат в вашите масиви. Например, проблемни вещества в водата, как се оценяват те на базата на данните, които се събират за качеството на водата в държавите членки, които се подават във вашата агенция. Мисля, че това е нова дейност – която за сега не беше регулирана от законодателството, но искам да реагирате на тази наша идея, защото смятам, че замърсяването, е, с замърсяването трябва да се борим при източника, което от дългострачна гледна точка е по-разумно. Благодаря. Председателят, благодаря на Рихард Себер. Нека междувременно да поздравя нашите гости. Първо, имаме е, имаме студенти. Студенти, гости на колегата Бас Айхер. Добре дошли. Освен това имаме 10, е, 10 стъжанти от ГД Санко. Ето, те при нас могат да се обучават по въпроса за това как се държи законодателят. И освен това имаме гости от ГД Устен превод група а, обучаващи се. Сега ни има думата. Благодаря, господин председател. Господин Дансър, добре дошъл в нашата комисия. Агенцията за химикалите е една от основните агенции в Европейския съюз. Естествено, ние ценим работата на вашата агенция. Вие изказахте вашата загриженост по отношение на бъдещото финансиране и за новите задачи във връзка с регламента за биоцидите са ви необходими средства и знаете много добре, че ако не получите тези средства, ще трябва да създадете необходимия апарат. За това в е, парламента също се чуват сигнали, че трябва да внимаваме е, да е, запазим и да подкрепим дейността на Европейската агенция по химикалите и да гарантираме за бюджетния орган. Вие винаги сте били агенция, която е вземала средства, която е получавала средства, но няма нужда от средства. Сега обаче във връзка с директивата РИЧ нещата се променят. Аз мисля, че нашата комисия и комисията по бюджета трябва да обърнем внимание на това и да осигурим необходимите финанси, за да не изпаднете в безисходно положение. Европейският съюз заема водеща роля в света по отношение на регулиране на сектора на химикалите. Въпросът е как другите части на света биха реагирали. Например, е, САЩ бяха преди водещи в е, нормативната уредба на химикалите. В е, Китай се правят подобни ми неща или може би вече са направени. И тук вече възниква въпросът химикалите, които ние забраняваме, а другите ги допускат, чрез вноса попадат отново в Европейския съюз. Как ние ще трябва да избегнем това? Как да избегнем внасенето на токсични материали на територията на Европейския съюз чрез текстилни изделия или примерно чрез детски играчки? Във връзка с заместването, вие казахте, че искате да имаме по-добри химикали, по-безопасни химикали. Тези, които са с по-лошо качество, трябва да изчезнат от пазара, но това е един бавен процес. Аз задавам въпроса защо този процес с заместването на химикалите върви толкова бавно. И имам и актуален въпрос във връзка с химикалите при така наречения фрекинг. Скоро ние издадохме доклад, приехме по-точно доклад и там се изказва загриженост точно във връзка с някои проблемни химикали, които е, са освен това и недостатъчно известни. Благодаря, господин Крамер. Благодаря. Благодаря и първо искам да изкажа уважението си към това, което вие правите. С работата по директивата РИЧ ви изпълнявате една огромна задача и това особено очертава вашето значение. Второто, което ми прави впечатление е, че по време на целия мандат, е, в който вие оглавявате Европейската агенция на химикалите, се отнасяте много сериозно към е, парламента и неговата работа. Също така е, се отчитате и пред парламента. Това естествено. Благодаря ви за това и е, това ви отличава до някъде от останалите ръководители на агенции. Имам конкретен въпрос във връзка с е, списъка в приложение 14, вие го споменахте. Този списък редовно и все по-често дава повод за контакти с предприятия, които са загрижени от забраната на някои материали, на някои вещества, за които няма альтернатива. Аз няма да изброявам сега целият списък, ще посоча само един актуален пример. Става дума за включването на хромати, по-специално стронциеви хромати в този списък. Аз не искам да навлизам в подробности, искам само да посоча, че тук става дума за една а, странична щета, която т.е. не пряка щета, която се отразява нито, не се отразява добре нито на екологията, нито на индустрията. И е, очевидно тук съществува опасност поддръжката на самолетите да излезе извън приложното поле на РИЧ. И ако на това място ние създаваме несигурност, мисля, че е, това не би било добре. Аз искам да науча как се вземат решения за включване на вещества в този списък. Ние подлагаме ли на преценка всичко, което е източник на опасност за околната среда, когато включваме тези вещества в списъка, защото в Европа няма да ползва, ако изчакваме, примерно, това, което става в Турция, там се допускат някои е, средства за корозионна защита, които ние не бихме допуснали. И мисля, че на фирмите няма да, за фирмите няма да бъде от полза една процедура за издаване на разрешение, която е дълга, защото всички инвестиции и всички съоръжения, които се е, използват, е, ще бъдат изнесени в е, други области, в други части на света. Така че аз искам да питам с каква степен на грижливост се, използва, се изготвя този списък. Колегата Марконайте е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е съвсем конкретен и всъщност не е пряко свързан с дейността на вашата агенция, по-скоро с а, замърсяването. Знаете, в Балтийско море още от а, Втората световна война а, са загробени доста химически вещества и химически оръжия. И предвид устройството и, и индустриализацията на района, ние се опасяваме от сериозно замърсяване на околната среда при достигане до, до тези химически вещества в Балтийското море как, виждат, как виждате ролята на вашата агенция? Вие не се занимавате, разбира се, с химически оръжия, но, но вероятно общото замърсяване от химически вещества би а, имало отношение към вашата дейност. Съжалявам, че няма да мога да изслушам отговора на този въпрос. Трябва да отида да гласувам, но, но убедително ви моля да, да отговорите за, за колегите. Следващия въпрос. е. Вие знаете за е, доклада съвместно публикуван с неправителствените организации за конфликта на интереси, е, за въвеждането на ограничения, е, къде, къде виждате вие проблеми и по ваша оценка колко ще бъдат веществата в, в списъка кандидати, така да се каже, за ограничение през 2015 година? Сега искам да дам думата на, на господин Шимански. Заповядайте. Иска ми се да се присъединя към преждеговорившата, която говори за Балтийско море. Точно така е. Това е латентен, потенциален проблем, но всъщност никой не знае колко отровни бойни вещества от бивши, бивши съветски оръжия са се отложили в Балтийско море. Много от тях кородират, ние не знаем нито колко са, нито къде се намират. Нещо, което е изключително неразумно. Балтийско море, знаете, е затворено море, има само два провлака, Скагерак и Стадерат. И е много особено по рода си. От полска гледна точка, освен това, трябва да добавя, че има достатъчно примери за изгаряне на материали от е, рибари, които са ловували в Балтийско море. Проучването, разбира се, ще бъде скъпо, ще трябва сътрудничество, ще трябва финансиране. Но минаха достатъчно години, в които никой не го беше грижа какво се потапя в Балдийско море. Смятам, че е крайно време Европа Европейският съюз да се заеме с тази тема. А, преждеговорившата обърна внимание на този въпрос и аз бих ви помолил настоятелно да включите проблема в дейността си. Председателят, може би трябва да разшири мандата на агенцията за отстраняване на бойни вещества. Сега, бивша наша колега ще получи думата. В момента тя е представител на Европейския парламент. Това е колегата Ана Рос, една от нас. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата, на която отвръщам с удоволствие, с удоволствие, защото виждам тук толкова много познати лица. А вашата комисия е активен борец за защита на човешкото здраве и околната среда. Аз ви благодаря за честа, с която ме удостоихте да утвърдите кандидатурата ми за член на управителния съвет на агенцията. И в това си качество трябва да кажа, че ние сме впечатлени от работата на агенцията под ръководството на господин Дансет знаете, 600 е, е, души, 5 е, години работа, хиляди вещества, които трябваше да бъдат регистрирани при нали, условията на, на, на сложна експертиза. И аз бих искал да подкрепя казаното от нашия директор. Наистина, назрял е сериозен бюджетен проблем. И въпреки, че всички държави членки настояват за бюджетни съкрещения, за съкрещения на държавните разходи, сериозна работа ни предстои в агенцията по, по биоцидите и, и в агенцията трябва да бъде обезпечена финансово. По-нататък, що се отнася до, до проблема, повдигнат по време на посещението на вашата делегация в края на месец август, и който госпожа Сато, ваша колега, също току-що повдигна, е, е, то е, е прословут контрол върху, върху качеството на подаваната информация. Ам, май ще трябва да се огледа отново е, нормативното положение. А, да се иска от агенцията да упражнява 100% контрол върху внесената информация е, е сериозно, след като, доколкото разбирам, качеството на съдържащата се е, в внесените от фирмите документи и информация се проверява от всяка държава членка. Е, при нас пристигат хиляди страници и за да се е, гарантира качество на 100% контрол, според мен ще трябва да се въведе сериозна информационно-технологична система. Този въпрос е на вашето внимание, на нашето внимание също, е на управителния съвет. Съставена е работна група, която проучва въпроса, за да установи на какви затруднения се натъкват самите вносители при изпълнението на, на информационните изисквания поначало. Ам важно, важно беше да спомена това, а има и друго. А, колкото а, ние сме независима агенция, макар и аз да се чувствам повлияна от петте години, които прекарах в парламента, е, ние не можем да, да не се отнасяме с загриженост към проблемите на, на отрасъла, на, на, на химическата промишленост и на, и на малките и средните предприятия. Нали, имайки предвид доста тежката нормативна уредба, която е въведена, която изпълняваме. За малките и средни предприятия, особено изпълнението на информационните изисквания с по 300 страници е, информационни досиета за съответните химикали са доста, доста тежки. Да, много е направено е, и, и заслужава да бъде приветствано, заслужава да бъде приветствана агенцията и нейните служители за това, че превърнаха агенцията наистина в международен авторитет по, по химическите вещества. И, и парламентът, и вашата комисия би трябвало сериозно да погледне на целта да се укрепва и за напред агенцията и, и да бъде обезпечена тя своята дейност. Благодаря. Сега ще дам думата на комисията. Заповядайте. You, I... Благодаря, господин председател. Няма да се впускам в пространни коментари. Ще кажа само нещо относно средствата, което е прерогатив на комисията. На въпросите за биоцидите нищо не мога да ви кажа, защото тук няма представител на ГД околна среда регламентът за таксите по директивата РИЧ беше споменат. Да, наистина имахме сериозна дискусия с Агенцията по химикалите за преработването на този регламент. Ясно е, че агенцията се нуждае от повече средства, но е ясно също така, че трябва да има баланс между търсенето от страна на промишлеността и бюджета на агенцията. Що се отнася до това, което се каза за малките и средни предприятия, мога само да подкрепя казаното от господин Дансет. Сега не искам да ви отнемам повече време, защото е по-важно Гер Дансет да отговори на вашите въпроси. Ако след това останат, отново ще ви отговоря. Благодаря, господин Дансет. You, um... Благодаря, господин председател. Аз ще започна с пряко отправените ми въпроси. Първо госпожа Хаси. Връзката между нас и вас. За пълнотата на документите, за съобразността и за писмата, за качество и следващите ограничения. Така, що се отнася до пълнотата на подаваната информация, ние сме водили множество разговори и, с промишлените среди, и с управителния съвет. И а, стигаме а, е, до извода, че а, е, проверката за пълнота а, е, лесно е, може да бъде осъществена, но проверката за качество на информацията може да се осъществи единствено е, с е, проверка по отделните изисквания на закона. Хиляди информационни пакети получаваме към крайния срок и очевидно нашата работа трябва да се автоматизира. и ние, и ние се опитваме да, да, да повишаваме пълнотата, усъвършенствайки собствената си работа по проверката на информационните пакети. Както казах, от утре започва мораториума за следващия краен срок. По регистрацията фактически нашия инструментариум за проверка за пълнота няма да действа през следващите 6 месеца. По-нататък за е, законосъобразността, естествено, ние е, се учим, трупайки практически опит. Първо, проверявахме абсолютно всички аспекти на, на дадено досие. И, е, съответно, отправяхме писма покана е, до е, неспазилите изискванията като ние лека по лека се от, отказваме от, от този подход. Като разчитаме вече на диференциран стратеги... стратегически подход, целеви първо гледаме за пълнота на информацията и след това вече е, по а, а, преценка а, е, осъществяваме подробни проверки. Когато, разбира се, е, информационният пакет като цяло не съответства, очевидно не съответства на нормативните изисквания, ние действаме незабавно с е, сериозни решения и е, е, предупреждаваме вносителя, че ще последват сериозни мерки. Но разбира се, говорим за хиляди. Хиляди, десетки хиляди, така че сравнително малък е относителният дял на несъобразните. Що се отнася до ограниченията, тук казваме, че вече 5 години действа или 6 години действа РИЧ, практически следващия месец юни ще се навършат тогава, ще отбележим 5 години от фактическото действие на РИЧ. До сега сме внесли четири нови предложения за ограничение на вниманието на комисията. Но, все пак трябва да, да сме наясно, че това е процедура, която се следва стъпка по стъпка. През последните години комисията е приела повече е, ограничителни решения, възоснова на предложения, на, на информация от минали периоди. Т.е. има известен лаг от като ние констатираме нарушенията или проблемите, подадем информация на комисията и вече тя стигне до своето ограничение до своето решение за ограничение. Даже нали, имаме тук действащи, наскоро постановени ограничения, възоснова на предходното законодателство. Така че тук не става дума за липса на воля в никакъв случай. А ние е, е, се подчиняваме изцяло на законодателството. Нашата работа е регламентирана с множество срокове. И ние фактически, като постъпи при нас е, случая, знаем колко време ще ни отнеме. Разбира се, оттам нататък в комисията по комитология крайен срок няма. Там колкото отнеме. А, сега, как, как бихме могли ние да, да, да, да способстваме а, е, за, за, за подмяната на рискови химикали с по-малко рискови. Е, ние помагаме информационно, е, предупреждаваме отрано, но в край на краща е, това е строго експертна дейност, която се извършва от самите фирми и при условията на търговска тайна. И то, и то сериозно. И е, трябва да подчертаем, че благодарение на РИЧ в значителна степен се стимулира подмяната и по-малко от половината квалифицирани е, опасни вещества са регистрирани, защото междувременно са подменени с е, по-безопасни. Фактически срока за регистрация на опасните стимулира много производители далеч по-бързо да е, въведат заместители. Управлението на риска. Е, управлението на риска преди всичко е от полза за държавните административни органи, така че е, ние правим всичко възможно те да получат достъп до, до информацията, в това число до поверителната. И вече държавният орган предприема инициативи по управлението на риска заедно с комисията. И а, ние не само предоставяме информация на съответните държавни органи, ние, ние им помагаме при боравенето с нея. Тази година държавите членки е, започнаха оценката на веществата. Като се вземе едно вещество, оглежда се цялата информация за него и, и, и се преценяват, примерно, някои пропуски в информацията и оттам нататък вече е, се е, анализира потребността от нови мерки по управлението на риск. Така че е, процесът върви добре. Разбира се, всичко започва с качеството на подадената информация. Третия въпрос не разбрах до край, но се надявам двустранно да можем да го, да го обсъдим. Той е все пак доста специфичен. Е, що се отнася до финансирането, естествено, аз вече казах, че е важно от една страна финансирането за биоцидите да бъде адекватно – и аз писах на генералния директор на Генерална дирекция околна среда, изразявайки сериозната си загриженост. Се надяваме, че през следващите седмици ще е, намерим необходимото решение, но аз разчитам и на вас е, да се е, отпусне субсидията в пълен размер за 2013 година, понеже нищо по-малко от това няма да ни свърши работа съкръщаването на средствата ще изложи на риск успеха на цялото начинание за, за биоцидите. Сега по е, международните аспекти и, и, и най-вече отношението на САЩ и Китай. Както знаете, те вече вършат е, подготвителна работа е, за потенциално ново законодателство, но все още не е ясно до къде ще стигнат. Там, в край на краищата, е, също има е, законодателен процес. Е, в Съединените щати още преди две години плановете за въвеждане на ново законодателство бяха поизоставени. Сега те първа с новата администрация трябва да видим дали ще се възобновят тези намерения. Ам ако тяхното законодателство се модернизира съответно с възможност за обмен на поверителна информация, ние бихме могли да сключим спогодба с САЩ от взаимна изгода. Това в момента е невъзможно, но ние е, е, наистина с жив интерес е, очакваме напредъка на законодателната дейност САЩ. Ръководството се смени и в Китай, знаете, ще, ще очакваме ново законодателство там, не така протекционистко, както до сега. И, и други, прочим, и не само, не само САЩ и Китай, може да говорим за Индия за нас е много важно да си сътрудничим и то не само с административните, с правоохранителните органи, които е, извършват редовните инспекции на, на производителите, а и с митническите власти. Е, и те първа предстои работа помежду ни с комисията. Е, за да се усъвършенства и този митнически аспект на контрола. За заместителите, мисля, вече говорих, що се отнася за, до, до а, фрекинга, за извличане на, на шистов газ. А, Генерална дирекция околна среда се занимава с този въпрос. Ние предоставяме информация, но все пак не бива да забравяме, че тук са необходими много подробности. А пък промишлените предприятия, фирмите е, могат да групират, да, да обобщят а, е, е, описанието на, на употребата а, и съответно част от информацията може да се загуби. А, по-нататък ще работим с промишлеността в това отношение. Що се отнася до приложение 14 и, а, производител... и а, възраженията на производителите на, на, на хромати, например, и, и оттам а, самолетостроенето. До голяма част а, а, тук нещата се свеждат до свръхреакция и, и до недоразумени. Е, във връзка с разрешителния процес. Разрешителният процес стимулира замяната. Тук не става въпрос за пълна забрана. Не това е целта на режима. Целта на режима е да стимулира въвеждането на заместители, когато все още такива няма. И междувременно докато тече срока на разрешителното, съответният производител и химическата промишленост би трябвало активно да работи за въвеждането на заместители. Преувеличават е, според нас е, промишлените среди недостатъците на този режим. Е, следващата година ще обявим нов срок – за кандидатстване за, за разрешителни и ще видите, че по-малко заявки ще поступят. Защото производителите вече работят за заместители. По-нататък двата въпроса за Балтийско море, за химическите е, оръжия и, и друго замърсяване. Да, наистина, ние не, не отговаряме изцяло за това. Нашата работа е правилната класификация на веществата. Ам, в случая по. А, е, ако, ако се окаже, че веществото има потенциално вредно въздействие за в случая водите, има друго законодателство и съответно други органи. А, господин Шлюте говори за конфликта на интереси. Както казах, ние се стремим не само да избягваме конфликта на интереси, но и евентуални съмнения за, за такива. Тук внимателно следим декларациите, всички експерти, които участват в нашите експертни органи, е, е, трябва всичко да кажат за себе си. А за е, списъка потен... потенциално ограничени вещества, така наречените кандидати, наистина добре би било процесът да е по-бърз от от този списък е, съответните вещества да преминат към разрешителния процес. А, ние си вършим работата, но оттам нататък а, е, а, е, комисията трябва да се пребори с а, а, съпротивата на различни лобита. До 2015, през следващите 3 години, колко още такива вещества ще попаднат в списъка за разрешаване, трудно е да се каже. Надявам се най-подходящите, така да се каже, да попаднат в списъка. Онези, които са с масова употреба, които е, имат значение за, ако щете, ежедневието на, на гражданите. И вече оттам нататък е, държавите членки ще трябва да определят дали попадането на веществото в списъка за потенциално ограничение е, е правилната мярка. Държавата членка може да предпочете направо да пристъпи към ограничение. Понататък госпожа Лаперос подкрепи работата ни, благодаря и тя, разбира се, вече членува в нашия управителен съвет и редовно, всяко три месече е, този съвет заседава. Сериозна работа ни предстои. Е, ние няма да отслабим своята амбиция, независимо от финансовите затруднения. Сега, разбира се, ако проверката за съобразност бъде ограничена, сведена до 5%, това би могло да породи проблеми ако се окаже, че всъщност относителният дял на неизправните информационни пакети е по-голям. Но ние работим с комисията, ще се опитаме да запазим щатните бройки по, по оценката. и ще продължат разговорите за финансирането ни, както казах, смесено финансиране, подчертавам, държавно, но и частно. Освен това, е, ние, ние ще е, съдействаме на, на самите вносители, на фирмите, да подобрят качеството на информационните пакети, които подават. Имаме такива намерения – Важно е, разбира се, е, самата химическа промишленост е, е, да разработи свои информационни решения, които гарантират качеството на информацията. Имайки предвид, че все още формулировките в информационните карти за безопасността на веществата не са стандартизирани

Благодаря за отговора на толкова големият брой поставени въпроси. Днес бяха изразени желания. Най-голямото от тях вие вече изпълнявате и е, то под мотото, който поръчва музиката, трябва да я плати, така че ние сега е, сме задължени в преговорите с съвета във връзка с многогодишната финансова рамка да успеем да наложим нашата позиция. Това бяха и желанията, които бяха изразени във връзка с е, РИЧ и, изпълнението на нейните разпоредби. И, е, както е, предполагате, това ще бъде една огромна борба, но екологичното законодателство е свързано с е, финансовата финансови средства, така че до толкова ние би трябвало да осигурим тези средства също така и другата страна, т.е. съвета, защото ние като са законодатели заедно сме приели това и трябва да е, разчитаме и да осигурим преди всичко едно солидно финансиране на вашата агенция. Благодаря ви най-сърдечно, че бяхте при нас. Мога само да посоча, че ние се гордем с нашите агенции, защото те създават допълнителна полза за всички 500 милиона жители на Европейския съюз и колегите, е, много от тях изразиха, че е, тук ще трябва да бъдат изпълнени много други задачи, а крайно време е да направим това. Е, пътят е, ще бъде изпълнен с препятствия, но е, съм сигурен, че ще можем да го извървим до края заедно. Благодаря ви още веднъж, че бяхте сред нас. Искам да благо... поздравя сега госпожа Хун, която е наш представител, представител на парламента. Искам да се извиня, че имаше някои недоразумения, но все пак е добре, че вие сте тук с това. Приключвам разискването с господин Дансърт. И ви пожелавам всичко най-добро, господин Дансърт. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е точка 20. Дейности по оценката на научно-технологичните възможности, свързани с Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, проект Устойчиво управление на природните ресурси. Искам първо да дам думата на колегата Тиара. Тя ще ни въведе накратко в темата, след което ще започнем с нашите гости, но първо давам думата на колегата Тява. Благодаря. Който иска Като инициатор на проекта СТОА за управление на природните ресурси, на водите, искам да благодаря на комисията, че ние можем да говорим за междинното изследване на управлението на водите. В панела 100 аз предложих да се започне проект за ефективността при управлението на водните ресурси и тук е, в случая също и днес продължавам да имам чувството, че това е най-слабо проученото поле във връзка с ефективността на ресурсите, защото тези, които трябва да вземат решения, а и обикновените граждани – смятат, че разхищението на вода е по-малко маловажно от разхищението на друг вид енергийни ресурси. В това проучване ние се опитваме да намерим добри решения за Европа. в Европа все още няма криза за вода, но в средиземноморските държави, а също и в е, Централна Европа, поради сушата възникват големи проблеми. В Унгария също 10% от е, населението на Европа е засегнато от недостиг на водни ресурси. В това проучване аз насочвам вниманието към едно конкретно предложение във връзка с авторите. Трябва да се посочват данни не само за актуалната ситуация, но трябва да се търсят и е, бъдещи решения, включително и от депутатите в Европейския парламент. Ние трябва да посочим най-добрите практики в Европа. Тук искам да посоча най-добрите примери. Първо, Баден-Вюртенберг, федерална провинция Баден-Вюртенберг. Ако един селски стопанин в Баден-Вюртенберг гарантира, че водата не съдържа повече от 15 мг е, нитрати в е, за литър, той тогава получава 200 евро за хектар. Така че в случая федерална провинция баден е, заплаща за това а, публично благо. Има и а, още един пример от а, частния сектор. Примерът е от Франция. Там Знаете, че а, има една голяма фирма за минерална вода Вител. Тя е сключила дългосрочни договори с земеделски стопани и а, по силата на тези договори фирмата плаща 200 евро на хектар в началото обаче тя заплати обща сума от 115 000 евро, за да може да покрие първоначалните инвестиционни разходи на земеделските стопани за подобряване на техниките за е, селско-стопанско управление. Мисля, че тези добри практики трябва да бъдат доразвити и в бъдеще. Трябва да ги следваме. Втората тема – модернизацията. Модернизацията се отнася не само до земеделието като цяло. В градските системи за отпадни води имаме огромни проблеми. Например, в Лондон. Там съществува израелска фирма и представител на тази фирма ми каза, че преди модернизацията на градските е, водопроводни системи в Лондон – 30% от водата беше разхищавана възоснова на технически проблеми. Трето, проблемът свързан с пречистването на водата ако направим сравнение с Израел, там 80% от отпадните води се рециклират, ще установим по-ниска цифра в Испания 25%, при други тази цифра е още по-ниска. При пречистването на водите ние трябва да направим още много. Трето, е, стимулите, е, например, е, поливни дейности – поливните води в много държави членки не се плащат по обем, което означава, че е, селските стопани нямат никакви стимули да е, пестят питейна вода. И тук е, трябва да е, проявим необходимата активност. Кой е най-важният извод от това междинно изследване? по отношение на европейското законодателство няма европейски стандарти, които да са общо валидни или е, не съществува също така и рамково законодателство във връзка с е, това какъв тип води да се използват за поливни дейности и доколко те трябва да бъдат пречистени. Това е огромна пречка на европейско равнище и мисля, че в тази сфера ние би трябвало да е, проявим повече активност на европейско равнище, рециклиране на води, повторно използване на води, а от друга страна трябва да приемем общи стандарти за това. Накрая мога с задоволство да отбележа, че във връзка с общата сълскостопанска политика и е, реформата свързана с е, позеленяването заема много важна роля във втория стълб става дума за модернизация на напоителните системи в селскостопанските предприятия в Европа. Много е важно – да се внесе изменение и мисля, че е внесено такова, защото за е, старите държави членки съществуваше момент на дискриминация. Аз внесох всъщност това изменение, е, според което новите и старите държави членки трябва да получат еднакви шансове да използват тези помощи за модернизация с цел е, обновяване на е, поливните системи. Благодаря. Сега нека да поздравим нашия гост. Моля. Той е представител на Biointermal сервис. А днес ще ви запозная с междинните резултати от изследване, което извършихме за устойчивото управление на природните ресурси е, с насоченост към водата, водните ресурси и селското стопанство. Е, аз съм, знаете, от BioIntelligence, е, от института Ecologic. First of all, on the management of water as a natural resource, Двойна е насочеността на нашия проект, както казах. Първо водите, като природно благо, много важно за човечеството и втората насоченост управлението на природните богатства във връзка с европейското селско стопанство. И двете неща, разбира се, обвързани. Е, водата е сериозен ресурс за селското стопанство. Селското стопанство пък влияе върху водните ресурси, както положително, така и отрицателно. По отношение на водите, първо, каква е ролята на научните изследвания, на, на, на техническия прогрес, на, на натрупването на експертен опит е, по ефективното оползотворяване на водите – след това съпътстващата полза и неутрализиращи отрицателни ефекти. накрая, каква необходима подкрепа е, е се очертава, доколко е необходима по ОСП, но и от други източници. Що с нас до селското стопанство, разглеждаме варианти за управление на почвите във връзка с изменението на климата, мерки по ОСП за водите и връзката селско стопанство околна среда. Какво е положението във водите? Кои са предизвикателствата пред Европейския съюз? Вижте тук на тази схема се вижда, че по-голямата част от водните ресурси на Европа се опозотворяват за да кажем все пак, добитите водни ресурси. Не, защото не всичко от добитото се, се потребява. Част от водите е, се пускат в оборот. Вижте, значи 45% във всеки случай в енергетиката с сериозно разминаване между държавите членки. Например, е, в Испания повече от 80% от водите са за напояване. недостигът на вода най-вече засяга средиземноморските държави членки, но пък не е проблем само за тях. И в някои речни басейни в Средна Европа, в югоисточната част на Великобритания се изпитва недостиг на вода. И въпросът е значим не на последно място и от гледна точка на връзката енергийна ефективност в водопотребление, тъй като потреблението на водни ресурси има своя енергетичен отпечатък. И кои са предизвикателствата на личността? на вода преди всичко. В селското стопанство вода се ползва, естествено, не само за напояване, а и в животновътството. Второ предизвикателство – качество на водите. Замърсяването на водите е сериозен проблем. Водните потоци в речните басейни чрез напояване и отводняване. И на последно място свойствата на почвите. Качествата на почвите е, влияят върху е, кръговрата на, на водите, тяхното задържане, от, отмиване е, и така нататък. Какви са констатациите, констатациите ни по управлението на водите? Първо, констатираме, че повечето инициативи се насочват към ефективно водопотребление, с насоченост най-вече към напояването и по-добрата оценка на потребностите от напояване в селското стопанство. Нататък интегрирано управление на водните ресурси и е, сътрудничество и координация както хоризонтално, така и вертикално, териториален е, мащаб. Разработват се и, и се проучват различни инструменти на економическата политика, управлението на водите в населените места. И има недостиг е, в тази научно-изследователска работа по количеството на водните ресурси и по необходимото критично равнище на водните ресурси за поддържане на екосистемите. След това техническите възможности. Първата констатация е, че има много технически възможности за ефективно водопотребление в Европейския съюз. Всички те, разбира се, имат своите предимства и недостатъци. И всички те са специфично пригодени е, териториално в Европейския съюз и е, предвид спецификата на селското стопанство. One is rating tools and standards. Така, какво може да се направи? Водоизмерването на, на потреблението, стандартизация на водопотреблението, технически решения във водоснабдяването, оплътняване и изолиране на, на водопроводите, е, по-висока степен на прецизност на появането, нататък общи е, мерки по управлението на, на, на, на почвите и сидбооборота. Повече информация, разбира се, по всички тези въпроси ще намерите в пълния текст на доклада. По-нататък аспекти на политиката в селските райони, в градските райони и връзката помежду им. Е, особено перспективен вариант тук е повторната употреба на пречистени води. И към всичко това трябва да се възприеме, разбира се, един стратегически подход комплексен подход. Благодаря на госпожа Берман за това представяне. Сега ще дам думата на госпожа Головкова, която е представител на Института за европейски екополитики. Заповядайте. Um, Благодаря. Аз ще продължа е, от там, където приключи колегата. Връзката между управление на водните ресурси от една страна и селското стопанство от друга. Аспектите на управлението на почвите и на поземлените фондове. доброто почво управление може да има сериозен положителен ефект за почвите, доколкото повишава почвената функционалност – и е, задържането на е, водите, например, в почвите, което пък е, влияе положително върху устойчивостта на агроекосистемите на измененията на климата. В същото време, почвите могат да играят ролята, знаете, на уловители на, на въглерода, е, нещо, което вече е добре известно, не така често се подчертава обаче, че през последните десетилетия голяма част от Европейския почвен фонд се е превърнала в източник на въглеродни емисии. И предвид селско-стопанската практика, наторяването, отводняването, минерализацията, ерозията и разбира се, климатичните въздействия. Така че сериозен е потенциалът на правилното управление на почвения фонд, за намаляването на въглеродните емисии и запазването на тази функция на почвите на въглероден уловител. Как да стане всичко това? Има много възможности и е необходимо да е, осъзнаем, че за доброто почвоуправление трябва вниманието да се насочи към оп определен положителен ефект за околната среда. Например, наличността на е, водни количества, което може е, да стане чрез е, е, сидбооборот, чрез е, увеличаване е, способността на почвите да задържат води, чрез намаляване потребността на културите от напояване – И управлението на почвите за подобряването на качеството на самите почви ще има своя положителен екологичен ефект, това число и за опазването на водните ресурси. Ние около 15 варианта на, на мерки сме определили като се започне от най-прости неща, като буферни е, зони е, или е, зимно растително покритие, варианти при е, обработката е, или е, оранта, е, е, засяването на, на древни култури и постепенното преминаване от обработваема площ към пасище. И така стигаме до второто голямо направление на нашия изследователски проект за селското стопанство и селско-стопанската политика. Доста се потрудихме да установим, да, да, да анализираме различните тенденции на взаимно влияние между водните ресурси и селското стопанство. Ем, няма да, да навлизам в подробности. Вие знаете, господин Табажди вече говори за наличността на водите, за дифузното ем, е, замърсяване с пестициди, е, отводняването в е, речните басейни. Всичко това много подробно е обяснено междинния доклад. А сега аз бих искала да анализирам възможните мерки по общата селскостопанска политика. Много, редица мерки наистина могат да бъдат взети и по първи, и по втория стълб. И сред тях кръстосаното спазване и агроекологичните мерки са от критично значение – за подобряване състоянието на водите в Европа. Но има и, и редица други, както казах, е, мерки, които могат да бъдат специфично насочени. Важно е да отбележим, че не е ясно колко средства се отделят по втория стълб е, за водите. Няма такива отчетни данни, просто защото отчетността не е ориентирана към тях. Освен това, не, не безусловна е ефикасността на всички тези мерки и по първия и по втория стълб. Агроекологичните мерки са от критично значение, тъй като те дават възможност диференцирано да се насочи е, управлението на поземления фонд е, в съответствие с местните и областните потребности за решаване на определени екологични проблеми по елементи на околната среда. Нали, потребностите от водни ресурси, например, могат да варират дори в рамките на една страна по части от страната и следователно те трябва да, мерките трябва да бъдат диференцирани. Ние разгледахме периода 2007-2013. Мерките от агроекологичен характер е, се отнасят отделно по време на този период по, по различни аспекти от управлението на водите. Главният въпрос тук е не само за прилагането на тези мерки от държавите членки, а и за ефекта им за водите. И ние имаме много примери за конкретни перспективни решения в много държави членки. Категоризирали сме ги по проблемите, които решават. Сериозни са свидетелствата за ползата от агроекологичните плащания, особено за намаляването на е, торенето и употребата на пестициди. Проблем има обаче е, при общите плащания за намаляване количеството на вложените торове, тъй като трудно до някъде може да се установи прякото въздействие върху водите. Това е, прочим, констатации на Сметната палата от миналата година – Освен това, данните за, за фактическата полза за водните ресурси са ограничени. Просто защото те, целите не са специфични, те са комплексни, ограничени са данните, а и поради това, че е подобряване състоянието на водите може да се констатира видимо след доста дълъг период improvements on water. Um, some issues and the effectiveness of the agri-environment някои въпроси за ефикасността на агроекологичните мерки възникват поради недобрата целенасоченост на мерките. И характерен пример за това е отпускането на общи плащания за намаляване гъстотата на поголовието в животновътството а в дадената територия няма заплаха от отрицателно въздействие на, на този проблем. Това, това също се констатира от Сметната палата. След това по втори стълб е, се отпускат средства и за капитални разходи, специално за изграждане на инфраструктурата с въздействие върху водните ресурси. И пак за периода 2007-2013 е, са изразходвани средства, включително за непроизводителни капиталовложения, за модернизация на земеделските стопанства. Е, всички тези мерки ще се запазят и, и за следващия период в ОСП с малко по-различни -по наименования. Ам, но каква е ползата? Значи, наличност на води може да се докаже в резултат от а, това капиталово финансиране, например за насърчаване на вторичната употреба на, на, на води, модернизация на напоителните системи. След това мерки, които имат положително въздействие върху управлението на речните басейни, пак чрез модернизация на отводнителната работа, например, но възникват и сериозни въпроси от екологична гледна точка. Практически няма сведения от които да съдим, че капиталовложенията в напояването водят до нетна економия на води. Ние просто не знаем. За отводнителните мероприятия Онези, които са наясно с въздействието от тези мероприятия върху европейския ландшафт, също така знаят, че отводнителните мероприятия носят сериозен риск. И ние пак нямаме е, неопровержими данни за фактическото въздействие на подобни инвестиционни проекти. По-нататък е, ще е, осигурим по-детайлна оценка и През март е, и май ще публикуваме вече окончателните резултати. Благодаря на госпожа Колакова и накрая двамата колеги от депутатите ще получат думата. Няма други, които да са заявили желание за изказване. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря че включихте в нашия дневен ред тези два проекта на СТОА, защото те ми дават повод да задам въпрос във връзка с методиката. Получихме известна представа от полезната работа, която върши СТОА. Но нашият проблем всъщност е как дейността на СТОА може да стане още по-полезна – често съм с впечатлението, че дейностите на СТОА а, са едва ли не самоцелни. Финансират се някакви самоцелни проекти. А всъщност изследователската дейност на СТОА трябва да е тясно свързана с работата на комисиите в парламента и най-вече на нашата комисия трябва да намерим начин заедно да решаваме те, тежки научни въпроси, с каквито се сблъскваме всеки ден. Защото много често констатираме колко много не знаем. И понякога рискуваме да станем жертви на лобисти, които ни дърпат на една или друга страна. Стоан е като инструмент на този парламент. А, инструмент състоящ се от независими изследователи и учени. Именно това може да ни помогне да си вършим по-добре работата и да бъдем по-независими от лобистите, които постоянно се обръщат към нас. Затова смятам, че трябва да се опитаме много по-тясно да си сътрудничим с това в СТОА. Аз не представлявам нито политическа група, нито национална делегация. Не, аз представлявам тази комисия. И това е важната мисия в СТОА. Председателският съвет също трябва да се занимае с СТОА, да обобщи най-важните теми, които се предлагат от отделните комисии на парламента и във връзка с тях да възложи студии, изследвания на, на стола, да се организират семинари. Вече сме организирали заедно с стола такива доста хубави семинари, на които идваха известни учени. Със съжаление обаче трябва да констатирам, че много от депутатите, въпреки че бяха поканени, не дойдоха. като, по този, като това означава, че не използваме в достатъчна степен този вид дейност. Сега Викторио Проди. Благодаря, господин председател. Благодаря за предоставената възможност за обсъждане на тази тема. Аз мога да се присъединя към преждеговорившите, защото аз съм депутат, член на екологичната комисия и представлявам тази комисия в СТОА, поради което отговарям за някои проекти, които се провеждат там. И наистина там бяха установени големи пропуски, също и по време на разискването, което провеждаме. Бяха открити някои пропуски и в момента се обсъжда за се обсъждат технологиите и опциите, да се осигури прехрана на милиарди хора. Изследването беше приключено, също така токсикологичната безопасност Става дума за замърсявания от е, порядъка на нанометри, които се е, установяват там. Новите технологии обаче поставят и някои етични въпроси. Очевидно, това може да означава намеса в човешкия геном, поради което бяха проведени проучвания – Making Perfect Life, това а, беше една от заглавията на тези проучвания и смятам, че това заглавие е изпълнено с голямо значение. Тези проучвания са важен инструмент за парламента. Председателят Барозо организира научни консултации. Ние разговаряхме с тези хора. По-точно става дума за една жена, професор. Аз мога да посоча, че СТОА е естественият партньор на контакти на тази консултантка по научните въпроси на председателя Барозо. Аз проявявам готовност за следващи разговори които биха могли да се организират. Искам да посоча нещо във връзка с последното проучване, което беше посочено. Това е проучване за използването на водите. Мисля, че става дума за приоритет, тъй като става дума за адаптиране към климатичните промени водата ще бъде централен елемент в е, това адаптиране. Също така е, опазването на почвите, където водата се натрупва под формата на валежи. Ние знаем, че валежите не траят толкова дълго, но са по-интензивни и всъщност е възможно по този начин в почвите да се е, натрупва вода, която след това да способства почвената ерозия. Ние трябва да използваме естествените водни резервуари. Това може да се окачестви като важен фактор – по отношение на системите за натрупване на вода в почвата. Както виждате, водата има много важна функция. Ние не трябва да се занимаваме пряко не само с водата, а трябва да осъзнаем факта, че водата има и някои положителни е, въздействия, като например по отношение на фосфора. Опасяваме се че е, след около 50 години ще има недостиг на фосфор. Ясно е, че е, фосфор се използва много в селското стопанство, обаче ние допускаме фосфорът да се отмива от почвата. Особено в градските райони водата играе важна роля, защото там органичните съставки могат да бъдат е, възстановени тези органични съставки могат да бъдат използвани за енергийни цели. Знаеме, че водата съдържа определени елементи, които могат да бъдат използвани в селското стопанство. Това са елементи, които трябва да бъдат съхранявани. И този аспект е особено важен за градските райони пречистването на водите трябва да бъде разделено на различни сектори, защото ситуацията може да бъде много различна според конкретните места, според конкретните райони. имаме метеорологични води, които могат да се използват в процеса на пречистване – това би било а, положителен ефект, когато става дума за повторно инжектиране на вода в скалните слоеве. И именно в градските райони може да се приеме, че а, те са нещо като резервуар за водата, е, но същевременно вода, това има и отрицателни страни. Водата може да има опустошително действие. Какво може да се очаква допълнително? Аз искам да припомня е, това, което се проучва в момента в един квартал на Хамбург, е, а именно черните води – Това са води, които съдържат е, много голяма част органични вещества. Те могат да бъдат е, пречистени чрез обратна осмоза и по този начин органичните материали могат да бъдат филтрирани и да бъдат използвани за добив на енергия. Органични материали могат да бъдат извлечени по този начин също и различни елементи, които да се използват след това за наторяване на почвите. Трябва да посоча, че изследването следва да обърне внимание на такива системи. Единият аспект е приспособяване към климатичните промени, но и опазването на почвите и извличане на специфични вещества и материали са много важни аспекти, защото става дума за елементи, е, от които запасите са ограничени. Това трябва да бъде включено в предложението, защото не можем да си позволим загуби. Председателят, благодаря Викторио Проди. Искам да благодаря и на научните експерти за презентацията, господин Татарела и господин Проди. Всъщност е, е, засегнаха въпроса как работата на СТОА може да бъде интегрирана по-добре в работата на Комисията по околна среда как можем да използваме тези доклади за нашата ежедневна работа. Тук е, бих искал да помоля големи, двете големи политически групи а, е, и останалите, които са тук, чрез политическите групи да се правят предложения, които след това да обсъдим на заседанието на координаторите. Е, бихме могли да приемем тези предложения или да внесем някакви изменения в тях преди приемането им, защото всичко това обогатява нашата работа. Това е източник, който ние трябва да използваме. Както казах, е, е, ние би трябвало малко повече скорост да наберем по тази тема. Имам още три изказвания. Следващата точка от дневния ред? Поне е ли? казва председателят. Всъщност, аз сега искам да предложа Линда МакЕван, тя е координатор да се погрижиш за съответните предложения. Благодаря за дебата, благодаря за вашата презентация и трябва да преминем към следващата точка от дневния ред, тъй като времето е ограничено. Давам думата на колегата Линда Макеван. Става дума за въпрос с искане за устен отговор 2012-08 е, от Линда Макеван относно директивата относно качеството на въздуха азотен диоксид. Линда Макеван. Благодаря. Може би е, сътрудниците на СТОА биха могли да проявят собствена инициатива и да се обръщат към докладчиците. Хубаво е, че правят проучвания и ги публикуват, но когато се посвещават на някаква нова тема, може би е добре да се обръщат към докладчиците, за да можем да съчетаем полезността на своята работа. Трябва да бъдем активни и ние, но и те. Не се страхувайте да идвате в офисите на депутатите и да се обаждате там, защото това е смисълът на общата ни работа. Защото обикновено комисията първо получава думата, но в случая става дума за качество на въздуха. Знаем, че комисията даде указания на държавите членки да спазват определени нива на съдържание на вредни вещества във въздуха, но в много държави членки това не става. И разбира се, гражданите питат, защо е така. А, има законодателство, не се ли спазва то както трябва, не са ли достатъчно амбициозни държавите или, както твърдят правителствата и общините, недостатъчният напредък на автомобилната индустрия е виновен и много е, градски управи не могат да се справят с е, високите автомобилни емисии, тъй като пък от друга страна политиците стимулират хората да купуват тези автомобили. Докъде са стигнали нещата, искам да пописам, попитам комисията какъв е според вас основният проблем. Доколкото знам, до година предстои преработка на регламента за чистотата на въздуха. Кога ще стане това? а, какво ще възприемете от стария а, закон в новия. Председателят, благодаря нали, на Линда Макеван. Сега ще дам думата на комисията. Благодаря. Добро утро, господин председател. Благодаря за този въпрос. Аз съм директор на отдела, който се занимава с чистотата на въздуха. С удоволствие ще отговоря на въпроса ви. Първо искам да потвърдя, че действително комисията събира данни, е събра вече, получи данните за качеството на въздуха за 2011 година от всички държави членки и действително всички, е, много от държавите членки не са спазили е, граничните стойности за азотен диоксид. Говоря за ежедневните и годишните стойности. Знаете, че когато говорим за въздух, работим с зони на качество на въздуха, не с национални граници. Миналата година е имало около 250 зони, които са превишавали дневните а, количества за НО2, например. Е, някои от държавите членки са пресрочили, т.е. пропуснали се срока за прилагане на законодателството, а за азотен диоксид те все още могат да искат удължаване на а, срока. Към днешна дата имаме такива молби от 18 държави. 18 зони, извинете. Проблемите с, с азотния диоксид, разбира се, че са тясно свързани с транспорта, но смятам, че не само транспортът е виновен, най-вече дизеловите двигатели. Но ако искате, мога после по-подробно да се спра на този въпрос. Някои от държавите членки съобщават, че в 8 зони не могат да постигнат стойностите заложени в стратегията 2020. Те също искат удължаване на срока. Даден е срок от 9 месеца за транспониране на директивата. За около половината от зоните това е наистина така. И сега малко статистика, около 45% от случаите не е станало нужно от наше възражение, защото изискванията са спазени, но за това пък в 55 5% от случаите сме внесли възражения за 1-2. Между декември 2012 и първото три месече на 2013 година трябва да стане приемането на законодателство. Сегашните възражения са по отношение Германия, Испания и Люксембург, но говоря за зони вътре в националните граници. Знаете, че комисията има право да определя нови прагови стойности за НО2 при условие, че има нови стойности по директива 2008-50. Освен това, комисията редовно публикува на интернет страницата си всички тези стойности. Стремим сме да бъдем възможно най-прозрачни. В момента се занимаваме и с това как се спазва нашата стратегия и по отношение на други вещества. Понеже въпрос ви се отнася до а, чистотата на въздуха, в момента се прави проверка по цялото рамково законодателство и всички политики, а, свързани с чистотата на въздуха. По отношение на уловното съдържание, вече имаме няколко случая, в които сме се обърнали към а, Общия съд на Европейския съюз Имаме вече и едно решение. Изобщо правим всичко възможно да се спазва законодателството. Толкова, господин председателю, смятам, уважаеми депутати, че успях до известна степен да ви отговоря. Разбира се, по всяко време съм готов да допълня. Благодаря. Има още някои изказвания. Е, сега, е, Що се отнася до законодателството Евро 5, Евро 6, ние ставаме жертва на нас самите но и става дума и за други технологии. Там а, се посочва, че делът на азотния диоцид а, се увеличава в а, градовете, използват се определени гранични стойности. Добре е обаче, че този въпрос не се в нашия дневен ред, защото през 2013 година отново ще трябва да се постави въпроса за чист въздух в Европа и ще трябва да разработим стратегия за това. Виторио Проди и Линдева Макеван желаят да взема думата. Виторио. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за направените пояснения. Искам да подчертая още веднъж, че всъщност желая да свържа изказването си с това, което говорихме преди малко, че в СТО се, води, проуч... се провежда изследване за токсичността на наночастиците във въздуха. Съвсем ясно е, че това става дума, става е във връзка с емисиите от дизеловите двигатели. Проблемът може да се реши според мен, защото това е проблем, който засяга градските райони и той е свързан също с източника на замърсяване. Източниците на замърсяване в случая с двигателите с вътрешно горене, най-вече дизеловите двигатели. Тук трябва да се погрежим за усъвършенстване на електродвигателите може би няма решение в а, близко бъдеще, а, но тук а, бихме могли да си помислим за използване на земен газ, т.е. на метан, като гориво. Аз използвам метан като гориво за моя автомобил и с това не причинявам емисии на вредни частици. Това е аспект, който предлага частично решение. Мисля, че е, трябва да се стимулират е, подобни дейности, защото в противен случай няма да можем да решим проблема. Това се отнася също и за азотния диоксид. Трябва да е, решим въпроса в самия източник. Сега, решението може да бъде електроавтомобил с пълно електрозадвижване, но това е въпрос на далечно бъдеще. Още веднъж е, тук ще трябва да е, си помислим за е, смяна на използваните горива, за да може да използваме по най-добрия начин възможностите на е, задвижващите механизми, които съществуват сега. Линда Макеван. Да, по въпроса за това, че пътното движение е проблем, да, това е добре известно. Но въпросът е, постигнат ли е достатъчен напредък по конструктивните решения е, в автомобилостроенето. Могат ли местните администрации да отговорят на тези изисквания предвид автомобилния парк, който е наличен в Европа? Напредъкът, независимо от е, решенията и на комисията, не е достатъчен. Е, вие споменахте производства за нарушение на договорите, но как ще се е, съгласува времето това с е, прегледа, който извършвате? Ще приключите ли прегледа преди да образувате производствата? А, комисията, да, благодаря, ще се опитам да бъда колкото се може по-ясен. Първо за пътното движение. Е, не може да се отрече наистина проблемът за реалните емисии, така наречени. На лице е законодателство за одобряване типа на автомобилите и то би следвало да доведе до значително намаляване на емисиите и то азотните. Без съмнение Евро 5 стандартът, който действа е много ефикасен. особено за праховите частици, но емисиите, азотните емисии наистина са няколко пъти по-високи от предписаното от законодателството за одобрението на типа. Доколко си спомням, законодателството а, предвижда емисионните предели да бъдат спазени при обичайни условия на експлоатация – Но това, това по-настоящем не е факт и нещата не се свеждат е, до приемане на ново законодателство. И аз не, не, не, не смятам, че евро 6 е, е, трябва да влезе в действие колкото се може по-бързо. -по -по Евро 5 извърши, постигна достатъчен ефект. А Евро 6, ако не бъде разработен правилно, няма да реши проблема за реалните емисии, тъй като отново нещата се свеждат до допустимото и до това, което фактически се допуска и до намерението на законодателя – много неща трябва да се решат. Тук постъпват разни сигнали от пазара, че Евро 6 би трябвало да предвижда най-новите технологии и механизми за, за последващо третиране за всички автомобили. И във връзка с въпроса зададен господин Проди, по принцип праковите праховите филтри би трябвало да обхванат всички вредни замърсяващи вещества, почти всички, включително нано частиците. Особено а, в дизеловите отработени газове има, има сериозни проблеми. Е, въпросът се свежда в крайна граща и до съчетанието на съответната конструкция на двигателя и механизмите за третиране на отработените газове. Е, дали всъщност няма да бъде по-добре е, и дали това ще стане, разбира се, повечето от вредните емисии да бъдат преодолени още чрез конструкционни решения. И после, на лице е въпрос за управлението, особено що се отнася до качеството на въздуха. Има е, известен разрив между отговорностите, които се възлагат на местно, областно и европейско равнище от една страна, и е, отношението между местни и национални органи. Е, понякога е, се получава противоречие между едните и другите. И се въртим в кръг националното законодателство. Държавите членки не винаги приемат онова, към което ние се стремим. И не е необходимо, не, не, не непременно ще образуваме производство за нарушение на договорите преди да приключим прегледа на законодателството, тъй като е, преди всичко трябва да видим кои от действащите актове е, е биха се подали най-удачно на изменение и допълнение. Все още не сме, не сме приключили своя анализ, а се нуждаем от солидна обосновка на подобни предложения. Констатираме обаче, че санкционният елемент на политиката определено стимулира действия по места. Казвам, съм го, казвам го и публично а, понякога а, по отношение на качеството на въздуха, имаме пределни стойности още от средата на 90-те години, от, от преди е, е, време. Е, а до сега не е направено кой знае колко. Значи не е проблемът все пак в законодателството. Твърде малко и твърде късно се прави е, по места. Е, като ние, разбира се, не се отказваме от, от законодателни инициативи при необходимост, с оглед, разбира се, на субсидиарността. Благодаря. С нетърпение очакваме предложенията на комисията през следващата година. Моля, форсирайте целият процес, за да може предложението да бъде внесено точно тук и в е, настоящият е, мандат, в рамките на настоящия мандат на парламента да бъде разгледан този въпрос. Що се отнася до превозните средства, вие говорихте за несъответствието между теоретичните и практическите емисии. Смятам, че е, трябва да се извършат необходимите тестове. Става дума за статични моменти, които тук трябва да бъдат подложени на изпитване, трябва да бъде вграден на интелигентна електронна апаратура е, и е, чрез законодателството за CO2 също можем да е, редуцираме, да намалим някои вещества. Това също може да се посочи в тази връзка, но както казах, ние станахме жертви на нашето собствено законодателство. Е, при е, ПМЦ и ПМ25 има доста смъртни случаи в Европейския съюз. Това са случаи свързани с предишната директива. 30 до 35 хиляди е, става имаме преждевременна смъртност, що се отнесе до, азотните, до азотния диосид. Благодаря на всички изказали се за а, техните изказвания. Благодаря на Линда Макеван за въпроса. Искате сега да вземете думата, моля. Аз съвсем накратко, понеже пропуснах да отговоря на въпроса за сроковете. По принцип, имайки предвид всичко, което предстои да направим и за, за изчерпателна обосновка на предложението. Е, всичко ще трябва да бъде готово до септември. Е, доста натоварен график. Е, ще се опитаме да ускорим работата. Освен това, всеки може да, да получи актуална информация по, по всяко време за, за анализа, за, за междинните констатации от страницата ни в интернет. Днес и, и утре ще качим на страницата последната информация за базовите данни, техническата осъществимост на различните варианти, така че добре дошли на страницата ни. Благодаря ви. Моя съвет е да си дадете време до септември 2014 и 2013 година, когато този парламент вече няма да може да ви направи предложение. Председателят сега отново казва, до 2014 година, защото до тогава няма да можем да обсъдим нищо в парламента. Моля ви, форсирайте процеса. Сега е годината на въздуха. Предстои годината на въздуха. Ние сме трите институции, които ще трябва да се занимаем отново с тази тема и имаме възможност да вземем някакви решения. Иначе за този парламент, сегашния му състав, технически няма да е възможно да работи по вашите предложения. Сега благодаря, приятен обяд на всички. Моля ви, всеки, който беше тук, да доведе по петима колеги за следобяд. Ще бъде много интересно. Благодаря.